So, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your... Така, уважаеми колеги, госпожи и господа, моля, заемете местата си. Днес е, трябва да се придържаме към строг график. course, first of all, I want like to... Разбира се, най-напред бих искал да кажа добре дошъл на кандидата за комисар по търговия, господин Фил Хоган, който седи точно пред мен. Добре дошли. Благодаря, господин председател. Мисля, че целта на това заседание е очевидна и не трябва да я обяснявам. Господин Хоган е отговорил на нашите писмени въпроси. Те са раздадени на всички официални езици и са обнародвани на веб страницата на парламента. Искам също да ви кажа, че комисията по правни въпроси не е повдигнала възражения срещу провеждането на това изслушване днес, от което следва, че можем да процедираме по-нататък. Още веднъж добре дошъл в нашата комисия господин Хоган демократичното сърце на нашата търговска политика е тази комисия. Разбира се, за мен като нейн председател е много голяма чест да работя в тази област. Ние сме имали много сериозно участие в развитието на европейската търговска политика през последните години. Нашата комисия сега последна се изказва за това дали да има или да няма търговски споразумения, както и нормативни актове в областта на търговията. Сирич ние представляваме демократичната власт на европейските народи в областта на търговската политика. Сега обаче е, в променящите се времена ние трябва да променяме редица от своите отношения. Реформира се Световната търговска организация. Може би е, не след дълго Великобритания ще напусне Съюза и след решението на Световната търговска организация за Боинг, може би скоро ще имаме и ново мито, наложено в Съединените щати. За щастие, ние имаме много положителни двустранни търговски отношения с редица партньори, както и много качествени търговско-правни актове, които стоят в основата на нашата система на международна търговия. И разбира се, Европейският парламент е имал важна роля е, в одобряването на редица търговски споразумения, както при СЕТА е, и при одобряването на редица значими за търговията нормативни актове на Съюза. Сега все повече хората знаят за международната търговия и искат да са наясно кой се ползва от нея. Дали тя отслабва защитата на потребителите и как се работи за постигане на целите на Парижкото споразумение чрез инструментите на търговията. Следователно имаме много предизвикателства, съществуват много заплахи, трябва обаче да ги преодоляваме, да се отнасяме към тях сериозно, а това е възможно, ако изхождаме от определени стабилни принципи. Устойчивост е един от тези принципи. Търговията е един основен инструмент за внедряване на справедливи стандарти при е, производството и разпространението на продукти, като тук важна роля играят конвенциите на МОД. На второ място изпълнение на търговските споразумения. За мен е абсолютно ясно, че в тази област е време да преминем от думи към дела – Широката разклонена мрежа от търговски спогодби, с която разполагаме в момента, трябва да дава добри резултати, да функционира добре и в Европейския съюз, и извън него. И за тази цел се нуждаем от подходящи инструменти. Трето, съвместимост и единство. Търговската политика трябва да има съвместимост с другите политики на ниво Европейски съюз и с политиките на национално ниво. Няма смисъл а, да настояваме за намаляване на субсидиите в общата риболовна политика, а от друга страна да се опитваме да субсидираме създаването на нови плавателни съдове. Трябва да има единство във всичко, което правим. И търговската политика в този смисъл наистина се нуждае от демократичен контрол. В политическите си насоки Урсула фон дер Лайен заяви, че трябва да има специфично партньорство между е, комисарите и Европейския парламент. Вие подчертавате също този водещ принцип е, в своите писмени отговори, господин Хоган. Но бих искал да откроя четири въпроса, по които се нуждаем от повече яснота. Първо, убеден съм, че Европейският парламент трябва да бъде възприеман като институционен субект, особено след случилото се през последните 10 години, който се различава от средностатистическите заинтересовани субекти в областта на търговската политика. Комисията би трябвало в бъдеще да споделя с нас своите проучвателни документи, така наречените scoping papers. Това ще приветстваме, но то не е достатъчно. Тези проучвателни документи се обсъждат с държавите членки и е много важно да се водят обсъжданията с нас още преди самия документ да бъде е, изготвен тогава, когато приключват преговорите. Тоест, ние бихме желали да бъдем участници в преговорите още преди етапа на така наречените проучвателни или обзорни документи. Трето, бихме искали по-широко да участваме в решаването на въпросите за предварителното прилагане на някои търговски споразумения. Госпожа фон дер Лайен е, предлага такова предварително прилагане да е възможно само след като парламентът даде съгласието си за това. Отговорът на вашия въпрос в писмените материали не е достатъчно ясен и за това искаме дали смятате да се придържате към тази препоръка, към това намерение. И четвърто, контролната компетентност на Европейския съюз трябва да се простира и върху изпълнението на действащите спогодби. Ние като парламентарна комисия съвсем ясно сме заявили, че е, съвместните комисии, съвместните съвети и други структури, които следят спазването и изпълнението на търговските спогодби, не следва да действат като черна котия. Те също трябва да подлежат на демократичен контрол. Госпожи и господа, това е наистина предопределящ момент за парламентарния контрол за демокрацията в Европейския съюз и за търговската политика на този съюз. Приканвам колегите да издигнат своя глас и да се ангажират в дискусията с ясни въпроси, като целта ни е да чуем от вас конкретни ангажименти за работата ви като бъдещ комисар. Това не е само формално изслушване – то трябва да се превърне в ключов ориентир за нашата търговска политика и стратегия през следващите 5 години. Нека сега преминем към практическите аспекти на изслушването. Първо, как ще бъде структурирано вашето изслушване? Тук ще се придържаме към правилника за дейността на парламента, като ще дадем възможност на всички кандидати за комисари равностойно и равноправно да изразят своята позиция и да ни запознаят с своите виждания. Господин Хоган, най-напред ще имате възможност да направите встъпително устно изявление в продължение на не повече от 15 минути. След това, съгласно нашия правилник, ще последва задаването на 25 въпроса от членовете на комисията. В първия блок ще изслушаме въпросите, които ще бъдат зададени от седемте координатори на политически групи в нашата комисия. А във втория кръг ще чуем въпроси, зададени от 18 членове на комисията, разпределени по квоти между различните политически групи, като ще чуем и представител на необвързаните членове, на независимите членове на парламента. Добре е дошъл на Дейвид Макалистър, председател на комисията АФЕТ. Той ще бъде един от другите 18 членове, за които споменах. Въпросите и отговорите е, са свързани с 5-минутен сегмент – както следва. Всеки член на комисията има една минута, за да зададе своя въпрос. След това господин Хоган ще има възможност да даде отговор за две минути, а след това, ако е необходимо, същия член на комисията ще има възможност да зададе последващ въпрос, непосредствено последващ въпрос за не повече от една минута и кандидатът за комисар ще има възможност да отговори за още една минута. Както и ясно повелява правилникът за дейността, последващият въпрос трябва да проистича от отговора, който кандидатът за комисар е дал на първия зададен му въпрос, а не да бъде свързан с други теми. За това аз си запазвам правото да не допускам последващи въпроси, ако те не отговарят на критериите, предписани от нашия правилник. Това е структурата след като приключи размяната на въпроси и отговори, кандидатът за комисар ще има още 5 минути за заключително изявление. Както е обявено предварително, Изслушването е ограничено до 3 часа. Казах, че трябва строго да се придържаме към този график и за това много строго ще следя да не бъде просрочвано времето нито за въпросите, нито за отговорите. Устен превод е предложен на 23 езика и тъй като на това изслушване ще чуем кандидата за комисар от Ирландия, и имаме членове, които говорят ирландски и комисарят може да пожелая да се възползва от тази възможност, т.е. всеки, който желая, може да се изкаже на ирландски. Естествено, всички оратори, които вземат думата, ще могат да се изкажат на собствения си език. Тъй като обаче ползваме устен превод и то на 23 езика, Любезно ви припомням, че трябва да се изказвате ясно и непрекалено бързо, за да могат устните преводачи да преведат това, което казвате. И както е обичайно, в Комисията по международна търговия това заседание се предава на живо в интернет на страницата на Комисията. Това бе встъпление, чиято цел бе да ви запознае за структурата на заседанието и начинът по който то ще протече. Сега искам да дам думата на кандидата за комисар господин Хоган за встъпителното му изявление. Uh, благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред бих искал да изкажа благодарността си към новоизбрания кандидат на Европейска, за председател на Европейската комисия, госпожа фон дер за това, че ме назначи за кандидат комисар това вашата търговията. Се надявам в края на това изслушване и вие да може да ми предоставите своето доверие не, не съм новак в областта на международната търговия, защото в качеството си на комисар по стъкото стопанство работи в тясно сътрудничество с Сесилия Мамстрам. Тя постигна много добри резултати и ще се опитвам да продължа да надграждам на тях. От първа ръка е, се убедих до каква степен международната търговия е част от ДНК-то на економиката на Европейския съюз, тъй като експорт тъй като износът на стоки и услуги е, осигурява всяко едно от всяко седмо работно място в Европейския съюз. Защо вярвам, че, европейски, че, че търговска политика на Европейския съюз е, трябва да гарантира е, реални възможности за устойчиво економически растеж, устойчивост и предвидимост за всички участници в пазара. Но за да може търговската политика трябва да изпълни тези цели, тя трябва да може да се развива, да ни даде възможност да отговорим на предизвикателство в областта на сигурността, стратегическата ни автономия и технологическото ни лидерство. Така също така да можем да отразяваме целите, в които вярваме като в области като климата, устойчивото развитие, е, трудовите права, нормите ни и овластяването на жените. Държа преди всичко да ви уверя, че ако бъда избран, ще продължа да се основавам на принципите на прозрачно областта на международната търговия, по отношение на Европейския парламент. Редовно ще посещавам вашата парламентарна комисия и пленарната зала, за да отговоря на въпросите, които ви вълнуват. Също така ще гарантирам, че своевременно получавате достъп до информацията, от която се нуждаете и внимателно ще предадат това, което вие предлагате, господин председател. Също така ще подкрепям и насърчавам съветът да слуша мнението ви, да постига напредък по заканителните досиета и да е, избягва временно прилагане на търговски споразумения преди вие да сте могли да дадете с вашето съгласие. Също така ще допринасям за обяснението и насърчаването на търговските политика на Европейския съюз и с цяла Европа тъй като професионалната и прецизна комуникация е много важна в това отношение. Ще се спра на петте основни приоритета за мандата си. На първо място трябва да се случим върху устойчиво предвидимо, основаващо се на правила търговско търговска среда, чрез засилване на Съдовната търговска организация. На второ място трябва да се случим върху изкочването на партньорства с стабилните ни партньори и при всичко се случим върху непосредствените ни съседи и Африка. На трето място трябва да се гарантира отваряне на пазарите чрез водене на повече преговори и гарантиране изпълнение на търговските споразумения. На четвърто място трябва да гарантираме, че има отворени търговски взаимоотношения, равнопоставеност както в международен план, така и във вътрешно отношение. И на пето място трябва да гарантираме, че, че търговията е устойчива, т.е. да се съсредоточим върху ценностите на Европейския съюз, действието областта на климата и приоритетите на новата комисия и основните притеснения на Европейския парламент. Ще спомнете и основни на пет приоритета един по един. На първо няма как търговията да изпълни, да напълно се потенциала си без да гарантира устойчивост и предвидимост. Както каза госпожа фон дер Лайен, многостранният подход е ДНК-то на Европа и е водещ принцип в света. И моята комисия ще поддържа този подход и ще гарантира изграждането на един световен атос на правилата в областта на международната търговия, основното предизвикателство е реформирането Световната търговска организация. Тя е от ключово значение, но трябва да бъде реформирана. Имаме нужда от търговия, която да се основава на правила, а не на закона на джунглата. Ето защо трябва да подкрепяме и защитаваме правилата, но също така да гарантираме, че тези правила са приспособени към настоящата действителност. Европейския съюз вече изигра водеща роля с подкрепата на Европейския парламент за справяне в, в, в тази много сложна света. Ето защо, ако бъда одобрен за, по- за поста на комисар. Ще направи всичко възможно, за да се намери устойчив начин за реформиране на апелативният орган на СТО и да избегнем сривът на на инструмента за разрешаване на спорове в рамките на СТО. Също така трябва да се работи в останалите членове на СТО на първо място през разглеждане на всички субсидии за рибарство съгласно устойчива цел 14.6 на ООН и вътрешните разпоредби по отношение на услугите и условията за улесняване на инвестициите ще трябва да бъде обсъдена на предстоящата 12-та министерска конференция на СТО през едното лято. Също така ще работя и през втората половина 2020 година за реформата на СТО. Трябва да се преразгледат правилника, за да се разгледат въпроси като главоломната употреба на субсидия от страна на Китай или задължителният трансфер на технологии. За Засилва се и протекционизма и Европа трябва да защитава една отворена и основаща на търговия. Ако бъда одобрен за поста, нашите партньори могат да са сигурни, че ще имат в, в, в наше лице партньор, който се стреми към положителни резултати, но също така ще устояваме нашите интереси и ценности, когато се налага. Трансатлантическото партньорство определяше международните взаимоотношения на и световният ред през последните 70 години. Съединените щати изиграха много важна роля при подкрепата, изграждането и, и е, запазването на международната търговска система, основаваща се на правила. Някои от а, притесненията на, европейски, на Съединените щати в това отношение са притеснения, които можем да споделим. Европейския съюз ще продължи да работи за дезескалация и намаляване на напрежението в търговските взаимоотношения, като, например, в областите, които това може да се случи, което беше договорено между председателят Юнкер и президентът Тръмп през юли 2018 година. Ще работим съвместно с Япония, за да установим кои са основни съвместните ни интереси в рамките на реформата на СТО. Готов съм да водим положителни разговори в рамките на трансатлантическото споразумение. Постигнахме нещо много важно по отношение на квотата за говещо место без хормони. Взаимоотношенията между сигурността, технологията и търговията непрестанно се развиват и това засяга взаимоотношенията ни с всички водещи сили на световно равнище. Ние сме готови да обсъдим темата с Съединените щати, особено по отношение на измерените, свързани с сигурността и инвестициите при контролът над износа. Даваме си сметка колко сериозно като представлява субсидиите от страна на китайското правителство и сериозната намеса на държавата в економиката. И сме готови да да си сътрудничим с Съединените щати по тези важни теми. Но нашето партньорство с Китай също е много важно, тъй като то гарантира голям брой работни места в двете страни и в двете страни и трябва да можем да сме готови и в състояние да, се, да сме конкурентоспособни спрямо китайските компании, но случаят все още не е такъв. И аз ще продължавам да работя за, в рамките на активен диалог за, за намиране на общи интереси в области като изме, дейност, дейност в областта на климата, реформата на СТО и дисциплина по отношение на промишлените субсидии. Също така ще поставя приоритет върху текущите е, преговори по отношение на инвестициите с Китай и уравновесяване на взаимоотношения по отношение на инвестициите с страната. Подходът ни спрямо Китай трябва да се основава на пребалансиране на търговските ни взаимоотношения и няма да се поколебае да използвам инструментите за търговска защита за тази цел, за да гарантира гарантираме адекватна реципрочност при възможности и достъп, който се гарантира за достъп до пазари и възможности за нашите бизнес структури и за инвеститорите. Също така трябва да засилим сигурността на критичната инфраструктура и технологичната база, както беше очертано в, в съобщението за Китай от 2019 година. И това означава да се занимаваме с филтриране на инвестициите, е, за да се види до каква степен е, може да се, наложи, да се окаже отрицателно влияние от е, това, че има чуждестранна държавна собственост и субсидии на вътрешния на пазар. Трябва да работим с източните партньори, с страните от южната страна на Средиземно море и с Швейцария и Турция и в областта на Европейското економическо партньорство. Също така ще трябва да работим е, и с Великобритания. Остават още 31 дена до насрочното излизане на Великобритания от Европейския съюз. Комисията има подробна подготовка и за случай на Брекзит без споразумение. Африка също трябва да е важен приоритет. Има Алианс Европа-Африка и а, работна група за на развитие на селските райони в Африка и ще работим по основните действия. с поразуменията ни с Канада, Япония, Виетнам и а, с Меркосур демонстрират способността ни да работим на вътрешния пазар, така че да разширим външните пазари и е, да разпространим е, нормите, които се прилагат тук, включително и в областта на екологията и в трети страни. Ще продължим да работим по преговорите с Австралия и Нова е, Зеландия и да търсим нови партньорства там, където има добри условия за това. Но трябва да настоим да се използва пълния потенциал и на съществуващите споразумения. Търговските ни партньори трябва да спазват ангажиментите, които са поели по всички глави. Затова трябва да засилим усилията си по приложението на заначаването на главен служител за приложението в областта на търговията. Е, ще бъде основна стъпка в тази посока. Е, ще работим по-съсредоточено върху малките и средни предприятия. Над 80% от предприятията в Европейския съюз за малки и, и средни предприятия и търговските инвестиционни бариери представляват предизвикателство за тях. Трябва да се борим срещу протекционизма там, където има такъв, да настояваме за реципрочни търговски условия, за лоялна конкуренция, за равнопоставеност и външ, във външен и във вътрешен план. Затова е важно да се прилагат инструменти като Международната инициатива за обществените поръчки. Трябва да работим и срещу нелоялната конкуренция, за да и да насочим повече усилия за справяне с проблема с чуждите субсидии, които застрашават европейски фирми. Трябва да можем да действаме и спрямо нелегални и дискриминационни търговски мерки, наложени от трети страни, там където в рамките на СТО няма правила, които да ни позволяват да действаме на, в контекст с ЕТО. Има и много важни въпроси, свързани с защитата на околната среда, с стандартите на трудовоправните отношения и с промените в климата. И съответно има и разпоредби в споразуменията за търговия, които включват тези елементи и те са включени в главите за устойчиво развитие. Ще продължа да работя, за да се спазват ангажиментите ни, свързани с е, екологичните стоки, за да се е, постигне споразуменията ни за климата и ангажиментите поети за околната среда. Ще работя за обновяване на общата система за преференции, която е най е, която трябва да продължи да е най-щедрата е, по рода си схема по света за работа с е, най-малко развитите страни. Обръща се особено внимание на климата и тези ценности трябва да бъдат основна част от е, нашата политика в областта на търговията. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, търговската политика е много важна и динамична част от европейските действия трябва да продължим да работим за многостранната, за защита на многостранната система, която в момента е крехка. Парламента играе своята важна роля в областта на търговията в област, още от Лисабонския договор. И аз смятам, че трябва да засилим партньорството си в областта на търговията. Европа, Европа трябва да бъде лидер в световния в световен план в областта на, на търговия, основана на правила. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Хоган. Сега имаме възможност да чуем въпросите от страна на координаторите на политическите групи. Кристоф Хансен, ЕНП. Благодаря, господин председател. Е, господин е, комисар Хоган, добре дошли на нашето заседание. Вие сте комисар и кандидат за комисар. Както знаете, Европейския съюз и Съединените щати са сред най-дълбоко интегрираните е, райони в света. 16 милиона са е, работните места от двете страни на Атлантика. Една трета е брутният вътрешен продукт от този в света. Но стабилността на нашите отношения е застрашена от митата, които въвежда американската администрация, застрашена и Световната търговска организация. Как ще дадете нов пласък на трансатлантическите отношения и ще се борите за система, основана на правила, с оглед манипулативните тенденции, които демонстрира американският президент и неравновесието, до което водят неговите действия? Благодаря. При повишено напрежение не трябва да губим от поглед общата картина. Съединените щати е, всеки ден търговията ни е в размер на 3 милиарда евро. И това е най-задълбоченото търговско взаимоотношение в света. През юли 2018 година имаше успешна среща между председателя Юнкер и президента Тръмп, но нямаше кой знае какво развитие след това. Председателят на комисията Ван дер Лайен има ясна цел, иска да стъпя върху тази положителна среща от 2018 година и да убедя с максимални усилия Съединените щати за това, че е абсолютно взаимно изгодно да търгуват с нас. Аз ще се ангажирам в диалог с тях за преодоляване на търговските ни затруднения. Ще го направя честно, справедливо, отстоявайки интересите на Европейския съюз. Ключът, според мен, е да се настоява до край върху това, че отношенията са взаимно изгодни. и юли беше даден един много ясен пример с ем, говеж, с говеждото. Това е един много положителен пример. Отношенията между търговията и сигурността са от фундаментално значение. Ние се нуждаем от това Световната търговска организация да участва в нашите отношения, за да можем да решим въпроса, да кажем, с държавните субсидии от една страна, която всички знаем как се казва, и ще се стараем да работим заедно за преодоляване на така наречените затворени пазари. Имаме страшно много общи ползи, ако работим по тези теми заедно. Но трябва да го направим под шапката на Световната търговска организация. Тоест, аз ще подчертавам и това ще бъде моят подход, че множеството споразумения, които имаме помежду си, ползват взаимно и двете страни. Те са взаимно изгодни и за двете страни. Имате ли допълващ въпрос? Да, имам последващ въпрос. Днес или утре очакваме да бъде обявено решението на Световната търговска организация за по делото Airbus. И има много други спорове за виното, за сиренето, за маслините, като че ли срещу държавите членки, които доставят Airbus, са насочени тези спорове. Не бива да се нарушава единството между нашите държави членки. Виждате ли опасност от такова нарушение на единството и как ще му противодействате? И също така, как можем да защитим земеделския си сектор? Господин Хоган. Комисарят Малмстръм предложи възможно решение за решаване на случая Сербас. Ние можем да направим така, че фирмата изцяло да отговори на изискванията на СТО. Както знаете, има и още едно друго дело в СТО, което засяга Съединените щати. Това за Боинг. И тук също се очаква решение по същото време. Трябва да подхождаме с желанието за конструктивно решаване на въпросите, които стоят пред нас. Нали, не трябва Съединените щати да си мислят, че ще спечелят в случая Airbus, ако делото за Боинг се обърне срещу тях. И разбирам идеално защо споровете се въртят около продуктите, които споменахте, но нека да видим – Какви мерки ще предприемат Съединените щати, ако решат да предприемат ответни мерки след случая Airbus? И тогава ние на свой ред ще определим своето поведение. Благодаря. За групата на социалистите и демократите, координаторът Катлин Ван Бремт. Ти си саботажа. Това е саботаж. Окей, okay, it's working. Работи ли микрофонът? Не чува се смущение. Има технически проблем. Микрофонът не работи. Take another one. Моля да използвате друг микрофон, съветва председателят. още по-далеч заставам от вас, господин комисар, но това не е символично. Добре дошли, господин кандидат за комисар. Имам към вас два конкретни въпроса във връзка е, с споразуменията за свободна е, търговия. Е, най-напред стандартът за решаването на спорове. the last year 100 Um, Най-напред за изпълнението на целите за устойчиво развитие на хилядолетието. Ние сключваме споразумения, обвързани с изисквания за определени стандарти за правата на човека. Първият ми въпрос е как ще постигнете тази връзка. Ако изхождате от състоянието на изпълнението на главите в нашите спогодби, посветени на целите за устойчиво развитие. Смятате ли, че някои раздели трябва да бъдат укрепени или планирате ли нови действия във връзка с тях? И второ, извинете, това, което сега искахте да кажете, можете да го зададете в последствие. Господин Хоган, благодаря. Госпожо Ван Бремт. Аз е, съм се срещал с много членовете на комисията и с координаторите и зная, че искате да се постигне повече от гледна точка на изпълнението на действащите спогодби, търговски спогодби. споразумението с Корея е първото, по което сме използвали всички механизми за разрешаване на спорове, за да постигнем изпълнение на е, разпоредбите в тази глава, която вие цитирахте. Значи това е добра възможност за първи път да се акцентира върху изпълнението и да се проследи как нашите партньори изпълняват това, което са поели ангажимент да изпълняват, подписвайки спогодбата. Да, главата за целите за устойчиво развитие е много важна и за мен тя представлява много сериозна тема, защото предполага широко участие на обществото в функционирането на съответната спогодба, широко участие на неправителствения сектор и същевременно дава възможност и за финансово подпомагане, за подаване на жалби, за представяне на доказателства. Така че аз силно подкрепям използването на търговските инструменти и търговската политика е, за пълноценно прилагане на главите в тези спогодби за устойчиво развитие. Мисля, че Корея ще бъде основният пример, който ще определи по-нататъчните ни действия. Последващ въпрос от госпожа Ван Бремт. Искам да ви попитам за това, което стана в Бразил, през, Бразилия през лятото и за Меркосур. Беше казано, че ако Меркосур не съществуваше днес, Амазония щеше да бъде спасена. Значи би трябвало да мислим за Меркосур и другите споразумения за свободна търговия преди те да бъдат ратифицирани. Така е, Европейският парламент, и съгласен ли сте с това, би имал допълнителен лост в ръцете си, за да спечелим истински ангажимент за изпълнение на ангажиментите поети в Париж. Съгласен ли сте с такъв предварителен подход преди ратифицирането на спогодбите? Както знаете, президентът Болсонаро имаше една позиция преди изборите и сега има друга позиция след като бе избран. Това в политиката не се наблюдава чак толкова рядко. Всъщност, след като бе избран, той реши, че ще възприеме друг подход, ако има споразумение – е, с Европейския съюз и неговите държави членки. Съгласно Парижкото споразумение, има е, национални приноси, както знаете. Той говори за 12 милиона хектара. Е, които да бъдат е, залесени повторно. Мер... Страните от Меркосур, включително Бразилия, би трябвало да изпълнят този ангажимент, обаче ние не разполагаме с инструменти извън Европейския съюз, с които да ги принудим да изпълнят ангажимента си. И за това мисля, че вие можете да окажете много голямо влияние като лост в нашите преговори при окончателната ратификация. Не зная какво имате предвид под действие преди ратификацията, обаче е, трябва да имате е, предвид, че ако говорим за търговия, нищо не е безплатно. Ако някои глави обсъждаме предварително с вас, те ще искат да се отворят и други глави за предварително обсъждане. Сега, от името на Обнови Европа, Карин Карлсбро. Създаването на равноправни условия за участие на пазара на всички дружества е пред, съществена предпоставка за изграждането на цифрово общество. Какво ще направите за утвърждаване на справедливо глобално цифрово общество при условията на реципрочност, прозрачност и възможности за потребителите, като едновременно от процесите се ползват и хората, и дружествата, както в Европейския съюз, така и извън него? Как ще направите така, че действащите текстове за цифрова търговия и бъдещите нормативни актове да съставляват единна кохерентна нормативна уредба? И кога ще представи комисията своята стратегия за цифрова търговия? Съгласен съм, госпожо Карлсбро, че откритата и справедлива търговия трябва да почива върху глобални правила. В това се опитваме да убедим Съединените щати. Аз се срещнах с генералния директор Роберто Азаведа, генерален директор на СТО днес, за да го убедя в тази си позиция. Той очаква Европейският съюз да бъде по-сериозен лидер на тези процеси в бъдеще. И аз сериозно ще работя за това в Световната търговска организация наистина да направим нова система, основана на правила – как ние с инструментите за търговска защита трябва да мислим как да защитаваме и себе си. Трябва да правим предварително наблюдение на чуждестранните инвестиции. Трябва да мислим за обсъждания в момента инструмент за международните поръчки и да видим как съветът ще реагира на нашите предложения. Говорих с Петър Алтмайер, министъра от Германия, мисля, че те ще смекчат позицията си в тази насока. Ефектът на субсидиите в земеделието също има своето значение, защото те се отразяват върху пазара. Говоря с заместник-председателя Тимерманс за създаване на инструменти, чрез които да тушираме негативното отражение на земеделските субсидии в цифровата економика, особено като имаме предвид, че има пазари като Китай, където е, субсидиите са значими. Ние сме много горди с това, че имаме открит вътрешен пазар, обаче някои хора злоупотребяват с него. Имам предвид хора от държави извън Европейския съюз, тъй че се нуждаем от силна търговска защита. Ние имаме 140 мерки за търговска защита, в своя арсенал. В момента има висящи около 140 разследвания на търговска злоупотреба. Трябва да имаме капацитета да се защитаваме, за да постигаме целите си. Системата за експортен контрол позволява някои от чувствителните ни стоки и услуги да не бъдат предмет на злоупотреба, нещо, което също се разраства като проблем в международната търговия. Последващ въпрос. Благодаря за отговора. По отношение на цифровата проблематика, тук има доста спорове. За да се гарантира надлежен дебат по тези спорни въпроси, искам да ви попитам – как ще подобрите и разширите участието на гражданското общество и заинтересованите е, субекти в е, процесите на наблюдение и оценка, на проследяване? И как ще подобрите комуникацията във връзка с сегашните и бъдещите търговски спогодби, така че ползите от тях да станат известни на всички? Заповядайте. Много е, бих се радвал да работя съвместно с цялото гражданско общество, всички заинтересовани, членовете на Европейския парламент, членовете на националните парламенти по тези въпроси, защото за нас е от основно значение да изградим цифров единен пазар. Опитваме се от доста време, от доста години, но правим малки стъпки. Нуждаем се от равнопоставени условия на участие на всички пазарни субекти – Например, работим в СТО по този въпрос съвместно с Китай. Надяваме се, че дискусиите за електронната търговия в СТО ще приключат и ще постигнем напредък, че ще се опитаме да направим стратегия за цифровата економика, която да ползва не само Европейския съюз, но и нашите партньори в другите части на света. Тъй, че от обща полза ще бъде да водим дискусия за цифровата електронна търговия. Това е тежка тема. Трябва да се разпространява точна информация по нея и ние ще се опитаме да направим това. Благодаря. Сега госпожа Хайди Хаутала от името на групата на Зелените. Very much. Много ви благодаря. Уважаеми господин кандидат Комесар, добър вечер. В писмените си отговори заявихте, че искате да прилагате политика на нулева търпимост към детския труд. Бих искал да обърна вниманието ви на няколко резолюции, плечи от Европейския парламент за задължително условие за контрол за детски труд, е, особено в областта на обезлесяването. Също така, припомня, че през месец юли настояхме за приемането на, на регулаторни и нерегулаторни мерки за премахване на обезлесяването в нашите варига за добавена стоеност. Така че, каква ще бъде вашата позиция, ако се стигне до там да трябва да се е, въведе подобно изискване за задължителна надлежна проверка? Госпожа Хотова, разбирам, че вашата комисия с правото си за инициатива може да направи предложения и в а, това отношение и правото на инициатива споменава и госпожа Фандерлайн в своите ръководни насоки. Напълно подкрепям тази идея, така че ако това ще бъде един от основните ви приоритети, аз ще ви подкрепя с технически помощ, с изслушвания, с каквото е нужно да помогна на Европейския парламент да излезе от инициатива за предложението за задължителна дължима грижа. Но имаме други възможности да подобрим контрола за спазването на правата на човека. И такъв е случаят с използването на природни изкопаеми от зони на конфликт, който ще влезе сила 2021 година. Споменахте регламентът за забрана на достъпа на Евро... пазарите на Европейския съюз на незаконно изсечен дървесина с происход от незаконна сеч. И също така има и споразумение доброволни начала, съгласно което 6000 от водещите компании в, от Европейския съюз поемат ангажимента да спазват принципа за дължима грижа, но разбира се това е само стъпка напред и търговията може в по-голяма степен да принесе да спазват на, окол, на човешките права, трудовите права, прекратяването на изтезанията и други. И вашата парламентарна комисия може да се възползва от своето право, с което инициатива и ако го направите с радост, ще ви подкрепя. Последващ въпрос. Благодаря, господин комисар. Отново в писмените ви отговори забелязах доста често споменаването на прилагането на практика на главите за търговия и устойчиво развитие. Как смятате, че Европейската комисия трябва да подходи към тази своя задача? Защото от тук нататък всеки един комисар би трябвало да обърне внимание на, на този аспект. Как очакват, как според вас трябва да каже организацията и какъв ще бъде вашият конкретен принос? Мисля, че това е възможността отново да се върнем на главният служител с изпълнението на търговската политика, новият пост, който, както казах, ще бъде създаден. Това е едно от основните приоритети на госпожа фон Дерлайен за моят ресор. Споменава си и в писмото за определение на ресора ми. Това ще бъде едно от приоритетите за 2020 година и смятам, че аз и службите ми ще започнем преди всичко с, с консултации с всички заинтересовани страни, за да видим какви трябва да са основните цели на този нов пост. Според мен трябва, трябва да носи политическа отговорност, но едновременно с това да бъде достатъчно високо поставен, за да може да гарантира добро равнище на контрол за спазването и изпълнението на вече сключените търговски споразумения. Както казах и в отговор си на госпожа Фан Брент, трябва да има добър контрол на прилагането на главите за търговия и устойчиво развитие, но за целта трябва човек, който да го прави. Затова създаването на този нов пост е толкова важен. Благодаря ви. От името на, на групата ИДЕ думата има Марко Бухет. Благодаря ви, господин кандидат комесара. От 2016 година насам европейски граждани протестират срещу търговското споразумение, сключено с Канада, СЕТА, както протестираха и срещу ТИТП, търговско споразумение с едините щати, което се договаряше по това време. Също така се по-често демо... протестират и с космаските посветители, които плащат най-високата цена, протестират и потребителите, които също страдат от невъзможността да се възползват правата си. Знаем какво ще бъде съдържанието на споразумението с Меркосур, но не знам как то ще бъде прилагано на практика, така че възоснова на какви данни работеше изобщо Европейската комисия при подготвянето подготвянето на това споразумение. На мен поне не ми стана ясно. Все още няма никаква яснота за последиците от това споразумение върху отрасла на селското стопанство. Така че, господин комисар, какво възнамерявате да сторите, ако в отрасли като селското стопанство, например, се стигне до установяване на изкрив... нарушаване на пазара? По отношение на търговско споразумение с Меркосур, трябва да се вземат предвид някои а, продукти, за които няма как да има доволни в областта на скостопанство. Но ако погледнете като цяло какво успяхме да постигнем в рамките на това споразумение, включени по целия свят, като цяло има много положителни последици за скостопанство в рамките на споразумението с Канада, споразумението с Япония или Мексико. Като цяло, резул... общите цялостният резултат е много положителен. Споразумението с Меркосур безспорно е споразумение, за което ще изготвим оценка на устойчивостта и оценка на изпълнимостта, за да видим какви ще бъдат последиците от всички използвания, споразумения, включително и Меркосур. Това ще бъде извършено през 2020 година. Така че с запазването на тарифните квоти, възможно най-низки за говеждото месо, е, захарта, етанола, птичето месо, успяхме да постигнем добре балансиран резултат. Разбира се, ако погледнем всички отрасли в преговорите с Меркосо. Така че надявам се този анализ, от който вие се нуждаете, да можем да ви го представим през 2020 година, когато започне подготовка на процесът за ратифициране на споразумението. Мнозина подотрасли от отрасла в селското има печеливши, като например в областта на производството на млечни продукти, виното, но има и други отрасли, в които трябва да настояваме за по-строги квоти и механизъм, предпазен механизъм за тарифните квоти. За първ път въвеждаме такъв предпазен механизъм в случаята на прекален, на усилен на внос в Европейския съюз имаме възможност да отегнем договорените квоти за период до 4 години. За първ път се предвижда такава предпазна клауза. Последващ въпрос. Първи, по първият ми въпрос през първият, през месец юли произвещахте около 1, ми, около 1 милиард евро помощи за собственопански производители. производители. Откъде идва тази сума и мислите ли, че до там ще се стигне тези средства ще бъдат достатъчни? отговор. Ами, като цяло, селскостопански посетители винаги се радват, когато от някъде идват пари. И става въпрос за средства, които са заделени, ако се стигне до нарушаване на пазара за нашите селскоспадски посетители. Това го договаряхме на времето от комисария отговарящ за търговията, за да се гарантира, че може да се говори по специфични е, чувствителни сектори, като пример селското стопанство. Там се стигна до по-скоро дефанзивно, отколкото офанзивни е, мерки. И тук е, говорим за подкрепа, за е, вносът е, на продукти и евентуално предпазна мярка в случай на нарушаване на пазара. Благодаря ви. Така стигаме до е, ЕКАРЕ. Думата има Герб. Борчес. Благодаря ви, господин председател. Ще си изкажа на родния си език. Благодаря ви. Имаме нужда от а, повече диалог и от повече, повече устойчиво развитие. И това е включено в, нас, в, в настоящите сключени търговски споразумения. Да, трябва да работим в рамките на СТО, но трябва и да можем да се защитаваме от а, нелоялен дъмпинг. Бяхме обвинени от а, дъмпингови практики от а, другата страна на Атлантическия океан, например, по отношение на Южна Африка и преработката на ябълки. Така че смятате ли да предприемате нужните съвременни мерки, за да защитите цели отрасли в случай на нужда? Благодаря ви. Съгласен съм с основното ви твърдение, че трябва да действаме бързо и да подкрепяме и малките и средни предприятия. Тоест да можем да предоставим нужните доказателствени материали, че има нужда от задействане на предпазна клауза, и също така да ги защитим, когато срещу тях се отправят обвинения. Знаете и вие в Фландрия, че много често става дума за малки искрени предприятия, които не могат да си позволят да започнат дълги и скъпоструващи съдебни производства в чужбина, за да защитят от твърденията срещу тях. Ето защо в Генерална дирекция за търговия много внимателно разглеждаме какво можем да направим, за да подкрепим МСП като помощ и подкрепа. И също така работим за държавите членки и с регионите, за да видим кои по какъв начин можем да помогнем именно на този вид предприятия в подобни случаи. Така че установихме къде са основните ни пропуски. Знаете какво се случва по отношение на Колумбия, т.е. решението в Колумбия да се наложат антидъбигови мита върху замразените пъшни картофи от от Белгия. предполагам, че и това имахте предвид, когато поставихте въпроса. Лично аз се срещнах с а, колумбийският външен министр миналата година, за да обсъдим този въпрос, но така и не постигнахме задоволителен резултат от а, работата на политическо равнище. Така че трябва да разгледаме други възможности. Имате ли допълващ въпрос? Много ви благодаря. Действително е важно да отговаряме своевременно. Южна Африка безспорно е добър пример за това. И изобщо, когато говорим за Южна Америка, има такива проблеми. Това ще е добра и, и това ще е тема, която ще трябва да се вземе главният служител за изпълнението на търговската политика. Отговора ми смятам, че е, този глава служител ще бъде доста заед, което е добра новина. В противен случай комисаря ще трябва да върши цялата тази работа. Ще работим съвместно с, с този новосъздаден пост, за да гарантираме добри резултати. Добре ли всичко държа да ви уведя, господин Буржуа, че темата, която споменихте, т.е картофите, замразените пръчни картофи са и другите скопански стоки, с които търгувате във вашата част на Европа е тема, която сме пренебрегнали нали, и в момента работим за преразглеждане на решението от колумбийските власти. Към момента не постигнахме очакваните резултати, но Европейската комисия не стои с кръстени ръце и в момента обсъждаме възможността да разгледаме, да, да започне процедура за разрешаване на, на спора в рамките на СТО. Uh, Благодаря. И немските картофи са засегнати. Последният координатор Хелмут Шолц от групата на Обединената левица. Благодаря. Добър вечер, господин Хоган, господин кандидат комисар. Е, най-вероятно цяла вечер ще говорим за етична търговия, за правилата, за принципите на приложение е, на търговските правила. Е, в писмените си отговори на нашите въпроси сте заявили, че ще се опитвате да намерите нов баланс в контекста на Световната търговска организация чрез създаване на нови правила там, където те са необходими и за реформиране на механизма за е, решаване на спорове между членките на СТО. По женевските принципи за, световната, е, е, за световния зелен пакт на, на, трябва да се насочат правилата към постигане на е, споделено благополучие, екологична устойчивост и защита на най-уязвимите участници. Съгласни ли сте с мен, че изискването за проверка за изпълнението на нормите в търговския отрасъл би бил на такъв важен инструмент? Както казах в предходен отговор, ако тази парламентарна комисия вземе решение за, за приоритизиране на проверката на съответствието на изпълнението на нормите, с удоволствие ще разгледам направеното предложение вече имаме натрупана област в някои тези области, например в областта на текстила, където видяхме отношенията между Съединените щати и Гватемала. Седем години отне да се а, приключи това дело и, и то не отиде на там, на където не се искаше да отиде. Затова сме готови да чуем вашите предложения и ще работим с вашата парламентарна комисия, за да постигнем възможно най-добри резултати. Готов съм да чуя и опита на други. Както ви казах, делото не се разви много добре. Моят въпрос е как може да стане задължително да има проверка за нормите? и трябва да се вземат предвид позициите на потребителите, на тези, които участват в производството. И как можете да направите така, че да разпространите, да повишите подкрепата на идеята за справедлива циклична търговия? Етичната търговия като инициатива винаги получава моята подкрепа. Агент получи наградата в тази област през 2019 година и с удоволствие ще подкрепя подобни награди и за 2020 година и по-нататък. Това е един пример как можем да разпространим информация чрез такива публични събития чрез увеличаване на информираността на хората, които купуват различни продукти, да си дават сметка какво потребяват, откъде идват продуктите и как са произведени. Благодаря. Това на... бяха въпросите, зададени от координаторите на политическите групи. А сега имаме още 18 колеги, които ще зададат въпроси. На разпределението по системата DONT. Първият е, е, оратор е Йорген Варборн. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е за малките и средни предприятия. Те са гръбнакът на европейската економика. Европейският съюз е поел водещата роля в договаряне на нови споразумения за свободна търговия и те са повече отколкото са договорените от който и да било търговски блок. Но за съжаление вносителите, износителите и особено малките и средни предприятия реално не се възползват от възможностите, които търговските споразумения създават за тях. Само две трети от износителите ни използват е, норми по споразумението за търгов... свободна търговия. Какви конкретни мерки ще предприемете, за да се увеличи освояването на нормите на тези споразумения? Първо и второ, ще насторите ли за по-прости и гъвкави правила за происход, за да може и вносителите и износителите да са свободни да използват тези споразумения? Както казах, е, малките и средни предприятия генерират 80% от търговията в Европейския съюз. 700 хиляди малки и средни предприятия изнасят от Европейския съюз. Повече от една трета от износа и, пове... и близо 6 милиона работни места. А, имаме конкретни съобщения за ролята и малки, на малките и средни предприятия. И в споразуменията за свободна търговия възнамеряваме винаги да включваме глава за малките и средни предприятия. Както казах, отговарях на по-раден въпрос. Между държавите членки и парламента и комисията може да се направи много, за да се увеличи информираността и да се създаде нова платформа и да се разработят нови действия за малките и средни предприятия. И така очаквам да събера информация за най-добрата практика. Комисията не може да направи всичко и търговската политика също не може да направи всичко. Но когато се договорят добри правила в споразуменията, тогава малките и средни предприятия могат да приложат вече в своя ноу-хау. Е, има различни е, норми за правилата за происход в много държави и когато се с споразумения за свободна търговия, се опитваме да намерим решение на тези различия. Допълнителен въпрос. Един въпрос, който е важен за всички предприятия, но особено за малките и средни предприятия, е бюрокрацията. В писмото с вашите задачи е, ви е възложено да използвате принципа е, едно ново правило води до, едно ново изискване води до отмяна на едно старо изискване. Как ще е, въведете този принцип в областта на търговията? Председателя Вандерлайн подчертава в своите насоки, че този принцип е важен. Въпросът е, че в търговските, е, търговската област няма толкова много правни норми по-настоящем. Но в духа на доброто законотворчество ще можем да е, направим преглед на нормите, да се види има ли дублиране на някои изисквания и така някои от тях могат да отпаднат. Следващият въпрос ще бъде зададен от Никола Данти. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ако ми позволите, ще се спра на темата за СЕТО. Някои от колегите вече се спряха на тази институция. Тя е много важна за международната търговия, но международните търговски преговори вече години наред са блокирани. В писмените си отговори отделяте значително пространство на тази тема и очертавате ясни цели. Целта ви е да има силна инициатива, за да се задействат нещата до 2022 година. Може ли да дадете малко повече подробности? Вие споменахте темата в уводните си думи, но казахте, че има две цели за комисията, има и цели в областта на социалния дневен ред и на промените в климата. Как може да се въведат промени в СТО по тези теми? Както казах по-рано, работим с партньорите си, които разсъждават по подобен начин за да може е, да е, не се стигне до конфликти в апелативния орган на СТО през декември. Опитваме се да установим контакти с Съединените щати също по тази тема. Е, въпросът е, че в областта на промишлеността трябва да се засилят правилата и други области, като субсидиите, например, и задължителният трансфер на технологии. И всичко това трябва да се включи в разговорите ни с Китай в, е, и в контекста на, на работата ни в СЕТЕЛ. Ясно е, че в тези области по-настоящем СЕТЕЛ не функционира ефективно. Днес разговарях с генералния директор на, на СЕТЕЛ и той е съгласен с мен. Затова трябва да работим в контекста на многостранни подходи, а, дали двустранни подходи от време на време, за да, не може, за, за да може да не се блокира вземането на решение. Другият важен въпрос е статута на различните страни. Има страни, които са определени като развиващи се страни, въпреки че са едни от най-силните економически сили в света трябва да се е, дава тази квалификация въз основа на потребностите и на доказателствата, защото сега едни от най-силните страни попадат в тази категория. И в този контекст ще предприемаме мерки на европейско равнище. Благодаря за тези оводни е, е, думи. Сега допълнителен въпрос. Искам да се спра на електронната търговия и на дигиталния отрасъл. Той е глобализиран вече, но правила реално почти няма. Какво можем да кажем за стоките, които идват на европейска територия поради електронна търговия? Или за другия важен въпрос – защитата на данните на гражданите. В СТО смятам, че трябва да имаме твърда позиция и по тези теми. Какво възнамерявате да направите, за да защитите европейските граждани в контекста на електронната търговия? Благодаря. Има две основни цели. Първо, личните данни на гражданите трябва да са защитени. Но второ, трябва да се даде достъп до електронна търговия за всички познавам в този момент темата. Имаме нови предложения, които сме подали през последно време и целта е да се напредне малко по темата през 2019 година и евентуално до май 2020 година да постигнем някакви резултати. Вече работим с Китай и с Япония в тази област. Страни, които са големи участници. Не по-малко важни от Европейския съюз. Има важни въпроси, свързани с кражби на интелектуални права, и други сериозни проблеми. И за това трябва да настоим да има дисциплина и е, действителна равнопоставеност на пазара. Благодаря. Следващият оратор е, е Хорди Каняс. Благодаря, господин председател. Господин Хоган, на основата на писмените ви отговори на нашите въпроси, Виждам, че подкрепяте сключването на споразумението Меркосур. Искаме повече информация. Ако бъде ратифицирано това споразумение, то ще предложи много предимства на някои от нашите производители и отрасли и ще спомогне за консолидиране на присъствието на Европейския съюз в регион, където нашите конкуренти вече навлизат широко на пазарите. Разбира се, възможности има, но има и правомерни опасения, изразени от страна на някои отрасли, например от страна на замеделците. Опасения се изразяват и във връзка с екологичните аспекти. Ако си припомним неодавнашните пожари в амазонските гори, има доста безпокойства дали главите в това споразумение, посветени на околната среда, ще бъдат спазвани. Какво ще направите, за да се гарантира наличието на ефективни механизми в контекста на Меркосурското споразумение за постигане на опазване на околната среда и за изпълнение на целите на Парижкото споразумение? Благодаря. Както казах вече, ние ако нямаме споразумение с Меркосур, няма да имаме сериозна основа да изразяваме каквото и да е мнение като Европейски съюз. Вие сте силни подръжници на Меркосур в Европейския съюз, мисля в повечето отрасли, защото в промишлеността, в обществените поръчки, в много от подотраслите на селското стопанство ще има много ползи от гледна точка на търговска либерализация и намаляване на митата. Същевременно, в защитата на географските означения постигнахме голяма победа. Това е нашият модел на защита на интелектуалната собственост и ние искаме да го разпространяваме по света. Някой път, разбира се, имаме и врагове на пазара, които не харесват този модел на защита на географските означения, защото това е система, която гарантира високо качество. Според нас споразумението съдържа много положителни страни. Разбира се, даваме си сметка за това, че то повдига и доста деликатни въпроси, особено във връзка с управлението на селското стопанство. Има механизъм за гарантиране Това се отнася за земеделието, но ще е, играе ефект на лост и главата за устойчиво развитие, търговия и устойчиво развитие. Това означава, че ще е, помогнем е, да преодолеят затрудненията при изпълнението на Парижкото споразумение тези страни. Такива, споразумения, такива затруднения изпитва дори държава като Съединените щати. Мисля, че като цяло споразумението би имало много полезен ефект, ако страните от Южна Америка се присъединят на тази плоскост към Европейския съюз. Мисля, че ще имаме добър резултат, ако решим въпросите, които вие повдигнахте. Допълваш въпрос? Не става дума да бъдат убеждавани у нези, които вярват в споразумението, като, хора като мен, т.е. Ние трябва да имаме много силни аргументи, за да убедим онези, които изпитват основателни, обосновани съмнения. Не отдавна започнаха да се появяват безпокойства, че някои задължения по това споразумение няма да бъдат изпълнявани от нашите контрагенти, защото не съществува механизъм за гарантиране на такова изпълнение. Ние и европейските граждани искаме да бъдем сигурни, че съществуват механизми за гарантиране изпълнението на задълженията. Естествено, трябва да има споразумение. По-добре ние да сме там, отколкото да ни няма. Обаче въпросът беше какво ще направите, за да гарантирате ефективността на тези е, механизми за гарантиране изпълнението на задълженията. Вижте, ако някой от страните от Меркосур е, реши да не бъде партньор на Европейския съюз и да е, не спазва Парижкото споразумение, няма да имаме сделка. Това е гаранция. Естествено, не е идеална, но вариант. Ако хората не са убедени, че има напредък в диалога, тогава е, държавите членки, вие като членове на Европейския парламент разполагате с този вариант. Можете да кажете на колегите от Меркосур, че по този начин ще протича процесът. Така че и в страните от Меркосур също има доста голямо напрежение по този повод и се оказва натиск споразумение да има и то да е успех. За някои от е, чувствителните въпроси в земеделието за първи път имаме гаранционен механизъм. И тук е, е, трябва да припомня как сме използвали този механизъм за защита на Италия и Испания в отношенията с Миянмар и Камбоджа. Е, знаем вече е, как е, функционират там затворите, знаем как се събират доказателствата, така че по отношение на говеждото мога да дам също пример. Знаем, че продуктът, който влиза в Европейския съюз, трябва да отговаря на нашите изисквания. Така ще бъде и в случая с Меркосур. Като направим така, че всичко, което ние правим и механизмите, с които разполагаме и начина по който ги използваме, ще бъдат предмет на една достоверна информация за нашите партньори. Благодаря. Госпожа Асима Кополо от НП. Вие казвате, че многостранната система, основана на правила, е ваш приоритет. Също така приоритет е реформата на СТО. Същевременно обаче искате да укрепите водещата позиция на Европейския съюз спрямо САЩ и Китай. Та въпросът ми е двояк. Как планирате да уравновесите, да оталожите напрежението между многостранността от една страна и напрежението при защита на националните интереси в СТО от, една, от друга страна. И на второ място, как възнамерявате да привлечете наш парламент и нашата комисия към реформата на СТО, която определяте като свой приоритет? Благодаря. Както казах вече, СТО е в най-голямата си криза от самото създаване на организацията. Разпада се механизмът за решаване на споровете, правилата не се използват добре, няма прозрачност. Европа ще прави всичко, на което е способна, за поставяне на Световната търговска организация в центъра на глобалната търговия, защото трябва да защитаваме нашия многостранен, основан на правила подход, за да няма джунгла в търговията. Същевременно трябва да кажа, че има много въпроси, е, по които можем да се споразумеем с САЩ, ако те искат да проявят е, благоразумие и да се настроят на нашата вълна, но нямаме индикация, че те желаят да работят с Европейския съюз или с някой друг партньор а, по този начин. Европейския съюз трябва да отстоява и собствените си ценности и собствените си интереси. И е, трябва да говорим от позицията на силата, която сме придобили. Вие в Европейския парламент днес имате важна роля, има и още работа, която трябва да свършите, за да се гарантира наличието на необходимия ни инструментариум, който ще ни позволява да решим някои е, от висящите въпроси. Кражбите на интелектуална собственост, принудителния трансфер на технологии, субсидирането на стоки, произведени в Китай, с цел те да могат по-лесно да навлязат на пазари като Европейския съюз. От една страна трябва да защитаваме нашите предприятия, а от друга страна ние сме отворена економика, искаме и другите да отварят своите економики. Е, нещо, за което са поели ангажимент, когато са се присъединили към СЕТЕЛ. Благодаря. Искам накратко да ни кажете какво мислите за многостранния инвестиционен съд. Знаете, че в комисията към ООН с название ОНСИТРАЛ, има все още дискусия по този въпрос. Бихте ли ни казали какво мислите за тази дискусия и какви са конкретните ви планове връзка с създаването на такъв съд? Това е една нова инициатива, както знаете. Ние подкрепяме идеята за създаване на многостранни съдебни органи и е, извършването на цялата работа, която е необходима за тази цел. Мислим, че е потребно създаването на такива съдилища, е, за да може по-ефикасно да функционира нашата търговска политика. Благодаря госпожа Родригес Пиньеро от партията на социалистите и демократите. Господин кандидат комисар, говорихте много за значението, в което сме убедени и ние, разбира се, на една многостранна система, основана на правила и за реформата на СТО. Вие говорите и за значението и ролята на Съединените щати и Китай. Китай е създал система, която му позволява да извършва нелоялна конкуренция. Как ще се гарантира участието на Китай в, светов... в реформата на Световната търговска организация? Какво трябва да се направи за укрепване на инструментите за търговска защита и на предпазните клаузи? малките и средните предприятия и земеделците, например, е, правят големи разходи, за да се справят с административната тежест, която пада върху плещите им. Трябва да знаете всичко това от мандата си като комисар по земеделието. Как ще ни защитавате с оглед на тези факти? Вижте. От разговорите си с хората до сега, мисля, че много страни са заинтересовани за, от реформата на СТО, така че системата там да работи е, по-успешно. Имаме временно споразумение с Канада, което позволява е, временно да се предвиди такъв механизъм, който да замести нефункциониращите части от организацията. Е, искам също така да говорим по-задълбочено с Съединените щати, за да видим какво искат те. Те все още не са ни казали какво искат. Може би ще формулираме предложения, които да отправим до тях, за да разберем какво искат. Е, разбира се, и отношението на Съединените щати ще бъде отчетено, когато ние формираме нашата позиция. Но сега за СТО и Китай. Нямаме ангажимент е, за реформата на СТО с САЩ. Надяваме се, че ще имаме такъв ангажимент. Защото цената на търговската защита е висока. Сигурно знаете, че това въжи и за малките и средните предприятия, но пък от друга страна зависи от това законодателите къде ще поставят прага. Така че да няма голяма тежест за малките и средните предприятия. Това е нещо, върху което ще работим с за законодателите, когато започнат тристранните срещи за нашите нормативни актове. Е, разходите са важни за малките предприятия и ние трябва така да ги формулираме, така да ги определим, че е, да не, ги, да не затрудняваме малките и средни предприятия прекалено. Знаем, че за тях е тежко. В писмените си отговори за търговската стратегия, както и в коментарите, които направихте до сега тази вечер, не сте посочили конкретно нито веднъж търговските взаимоотношения с Латинска Америка като цяло ще бъдат ли тези отношения приоритет? И също така, до някъде е, ме притеснява е, вашият ангажимент е, за гарантиране на равнопоставеността на половете в търговската сфера. Струва ми се, че амбицията ви не е на висота в това отношение. Днес имаше една проява. Госпожа Малмстрём беше поела ангажимент за гарантиране равенството на двата пола в търговската сфера, вашият ангажимент каква, какъв ще бъде? Е, ние имаме общи мита, обща митническа тарифа, обща митническа политика. Обаче, разбира се, цената на един продукт зависи от пристанището, през което влиза в Европейския съюз. Много в продукти ментена влизат от Китай, фитосанитарните проблеми също стоят. Как ще работите съвместно с комисария за вътрешния пазар, за да решите тези проблеми. Вижте какво, никой продукт не може да влезе на наша територия, ако не отговаря на нашите изисквания. Държавите членки извършват а, проверките за наша сметка. Значи преди няколко години се правиха по 300% проверки. Ако има оплаквания, ако има недоволства от продуктите, които навлизат на наша територия, трябва да подадете сигнал до компетентните органи в своята държава членка. значи, ние не подлагаме на предоговаряне нашите фитосанитарни а, стандарти. А, който не ги спазва, продуктът му не се допуска. Да. Може би вие сте били на тази конференция, за която споменахте всъщност. Да, колегата, която ще бъде комисар, е поела ангажимент и е твърдо решена да работи ние е, сме твърдо решени е, да отстояваме равенството на половете. Аз, е, когато съм участвала в избори в своята страна, когато бях министър на екологията в Ирландия, въведох изисквания за участие на жените в нашата сфера. Не трябва да ме убеждавате колко важно е равенството на половете. Ако можем да използваме търговската политика за постигане на тази цел, не съм аз този, който ще се противи. Благодаря. Следва Анна Кавацини от групата на зелените. Добър вечер, господин кандидат към комисар, господин Хоган. Е, инвестиции и е, инвестиционна защита влизат във вашия портфел. Според председателят на комисията Фондер Лайен казва, че това ще е нейният приоритет. Това за нас не е много добре, защото инвестиционните съдилища през последните години много безпокоят гражданите в вашата сфера ще се работи в много направления. Многостранни инвестиционни съдилища, реформа на енергийния договор, ангажимент на Китай за изтегляне на въглищата и е, други подобни горива от употреба. Е, не смятате ли, че нашите търговски е, правила биха могли да имат по-голямо отражение върху постигането на екологичните цели? Ако смятате, че трябва да има връзка между двете и инвеститорите ли трябва да имат предимство или екологичните цели? И последен въпрос. Аз а, е, е, смятам, че трябва да има а, е, задължение на инвеститорите от гледна точка на права на човека, например. Не вижте. Знае, че вие сте била 5 години политически експерт е, в вашата партия, е, за да стигна до вашето ниво на познания, трябва да работя две седмици непрекъснато, за да се запозная с цялата информация. Но, както казах, ние сме за инвестиционните съдилища с многостранно участие, защото трябва да защитаваме е, активите и аварите на европейските дружества, когато върху тях неправомерно посягат чужди държави. Такива правила за инвестиционна защита съществуват системата на Европейския съюз и законодателствата на всички държави членки. Мисля, че се опитвате да ми зададете въпроса дали не трябва да оставим всичко на сегашните съдилища. Не трябва да има една предпазна мрежа, за да може да функционира търговията добре. Аз няма да кажа днес, че съм е, експерт по юридическите термини, които използвахте, обаче съм е, готов е, да работя с всички, които проявяват интерес към смисленото създаване на такива съдилища така че да отстояваме всички свои цели, независимо от това, че като за нас водещ принцип ще остане необходимостта от създаване на такива съдилища. Имам допълващ въпрос, свързан с свързана област и вземащ повод от предишен въпрос. Вие говорихте за главите търговия и устойчиво развитие в нашите търговски спогодби и казвате, че ще акцентирате върху изпълнението на тези глави. Обаче е, това хубаво, но е, има цели за устойчиво развитие на хилядолетието. Има и писмо за мисия в тази връзка. Е, какви са вашите планове, планове във връзка с всички цели за устойчиво развитие, а не само тези цели в контекста на търговията? Вижте, търговията и устойчивото развитие са неразривно свързани. Значи, за мен е, ще бъде цел при реформата на СТО да интегрирам в функционирането на тази организация целите за устойчиво развитие. И по този начин да принудим всички, които са поели ангажиментите в тази област, е, да ги изпълняват. Значи през 2017-2018 година направихме план от 50 точки за изпълнение на тези цели за устойчиво развитие. Аз ще изхождам и от него. Много можем да направим. И сме предвидили множество задължителни ангажименти. Да кажем, усъвършенстване на механизма за решаване на спорове в СТО. Мисля, че ако можем да постигнем тези цели, ще постигнем много напредък през, последни, през следващите 5 години. Um, Председателят, благодаря. Следва Марко Кампоменози. Благодаря. Господин председател, е, добре дошли, господин комисар по отношение на Airbus и решението на СТО. Темата е много деликатна. Ако вземем една страна, която не участва в проекта Airbus, като Италия, ще видим, че ние ще бъдем втори поред в понасене на неблагоприятни последици е, от това решение. Е, и отрицателното отражение ще се прояви в сфери като хранително-вкусовата промишленост и земеделието, които нямат нищо общо с самолетостроенето. Питам се дали ще се опитате е, да търсите балансиран ефект от прилагането на решението. Вие сте натрупали опит като комисар по земеделието. Знаете, че Меркосур, Виетнам, Австралия, Нова Зеландия е, са страни, с които имаме преговори за търговски споразумения с Съединените щати също, те създават огромни безпокойства у нашите земеделци. Не, вижте, нямаме е, споразумения с САЩ. Искаме и се Съединените щати да работят с нас, защото е, Airbus би трябвало да си извадят полките от решението на СТО. Следва да го направят. И се надявам, като излезе решението и за Боинг, да не трябва да отвръщаме със съответни мерки. Но трябва най-напред да разберем Съединените щати какви, какво мито ще определят. 5 милиарда, 10 милиарда. Като видим какво предлагат те и какво налагат, тогава ще се върна пред вашата комисия, за да видим заедно какво да направим, за да отстоим интересите си и то да го направим категорично като същевременно не забравяме, че ние пък ще имаме право на ответни мерки, когато излезе решението за Боинг. Така че аз бих приканял Съединените щати да преговарят с нас, а не да започват е, една економическа търговска война, която може само да нанесе вреда, особено на самолетостроенето и на гражданското въздухоплаване. Има ли последващи въпроси? Малмстром Фереро Валнер, Дегукт, Маунстрем, Холган. Това са комисари от 2004 година на Сетне. Всички наши страни имат различни търговски интереси. И тези търговски интереси понякога противоречат на интересите на страните от Средиземноморието. Е, мисля, че трябва е, да положите много голямо усилие като комисар, за да отстоявате е, справедлива защита в географски план. Знаете ли колко голяма е степента, колко висока е степента на опасения сред онези от нас, към които се обръщат земеделци, смятащи, че никой не се грижи за интересите им. Те идват отдалеч и питат, комисарят наистина интересува ли го това, което става с нас? Вижте, аз още не съм одобрен, така че да споменавате името Хоган като комисар по търговията е малко преждевременно. Но ние ще защитаваме интересите на Европейския съюз. Ние няма да въвеждаме мита, Съединените щати се канят да го направят. И аз се надявам, че ще има много начини, чрез продукти, включително от вашата страна, да ги убедим, че нямат интерес да предприемат ответни мерки срещу нас. Надяваме се да преговарят конструктивно. Разбирам, че има страни, като тази, която най-добре познавам, които нямат същите интереси и виждания като вас в Италия, но ние трябва да защитаваме интерес, Европейския съюз, интересите на Европейския съюз, търговските интереси на Европейския съюз, макар че в краткосрочен план не винаги това е лесно. Next uh, speaker is Jan Saradil. Благодаря ви. Думата има Ян Захардил. Благодаря ви, господин председател. Зад вас съм господин кандидат комисар, Зад гърба ви Бих отново да обърна вниманието ви на Азия. Много прагматично и много реалистично описахте търговските отношения с Китай като далеч от идеалните. От една страна това е огромен пазар и представя огромни възможности, от друга страна имаме малко проблематични взаимоотношения така че можете ли да ни кажете по-конкретно как си представяте, че ние можем да водим автономни, независими преговори с Китай в международната търговия, като те наистина да отразяват позицията на Европейския съюз, само на Европейския съюз, а не на Съединените щати и на други държави. Както знаете, в момента водим преговори с Китай в момента за сключване на споразумение Европейския съюз и Китай за инвестиции. И това ни дава възможност от политическа гледна точка да засегнат всички въпроси, които споменахте тук тази вечер, включително някои от конкретни стъпки, които вече споменах, като, например, държавните дружества, задължителният трансфер на технологии и фактът е, че Сайде в Китай не са отворени в степента, в която трябваше да се и беше обещано, че ще бъдат. Така че част от мандата ми, дадено от Шефон Дерлайен, е да приключа преговорите до 2020 година. Така че ако погледнете писмото, като се определя ресора ми, се очаква доста от мен и трябва да положа много усилия, за да отговоря на това предизвикателство. ще започнем с преговорите, които ще се проведат на 5 ноември в рамките на СТО, където аз ще присъствам и ще се срещнем на най-високо равнище, изключение на президента на Китайската народна република и ще обсъдим всички важни търговски теми, включително реформата на СТО, включително и до вършване на преговорите за международното инвестиционно споразумение, което трябва да приключи. Първото трябва да приключи до края на 2020 година. Допълващ въпрос. Благодаря ви, Китай. Работи с много страни от Юго-Источна Азия и за това много страни от този регион не, предпочитат да сключат споразумения с нас, за да имат по-добър геополитически баланс в отношенията си спрямо Китай. Така че как си представите взаимоотношенията с страните от АСЕАН? Смятате ли, че трябва да продължаваме да имаме подход към всяка отделна държава или смятате, че е по-добре да предпочитем вариант като този с, с Меркосур и да се опитаме да сключим споразумение между Европейския съюз и АСЕАН? Господин комисарият Малстръм направи всичко възможно да се постигне споразумение между регионите, т.е. между Европейския съюз и АСЕАН, но се оказва, че има редица от проблеми, които правят преговорите невъзможни. Например, Филипините не могат да започнат преговори с нас от 2015 година по причини, които са, които са много добре познати. В Тайланд и Малайзия има проблеми също поради мандата, с който ни натоварихте, за да водим преговори преговорите, включително и има е, проблеми с е, е, главата за търговия и устойчиво развитие. Но имаме много добър напредък с Виетнам. Знаете го, защото в момента тече процедурата на ратификация. Това е отлично споразумение за Европейския съюз. Надявам се да постигнем ратификацията, макар че трябва да бъдат доизяснени някои аспекти. Надявам се да постигнете, да, да, да станат ясни и все още ясните моменти при посещението в Виетнам през по-късно през месец октомври. С Камбоджа също напредваме. Редица въпроси бяха важни по отношение на географските указания и наскоро успяхме да ги разрешим, така че постигаме напредък. И разбира се, споразумението с Южна Корея е в сила от 2009 година Насам. Така че държава по държава постигаме напредък. По отношение на Индонезия има възможност, но пак има и много проблеми и там. Имаме доста амбициозно, амбициозно предложение по отношение на околната среда и устойчивото развитие. Ще чакаме тяхната реакция. Така че не виждам много възможност за напредък с, с преговорите с целият регион, но имам възможност да постигна много добър напредък с отделни държави, като вече казаха. Благодаря ви. А сега дам думата на стария си приятел, председателят на комисията АФЕ Давид Макалистър. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Председателят фон дер Лайен изисква от вас да засилите способностите на Европейския съюз да защитават от нелоялни търговски практики, включително и чрез нова система за скрининг на чуждестранните инвестиции. Изглежда обаче, че на практика тя се основава на опит в 12 държави членки, където има подобни национални механизми. Така че въпросът ми е, възнамерявате ли да работите по създаването на този механизъм? Отговорът е да. Надявам се да има координиран и хармонизиран подход за всички държави членки на Европейския съюз. Надявам се да постигнем тази цел. Има известни притеснения в някои държави членки особено с приятелите ни от групата на 17 плюс 1. Така че се надявам, че ще успеем да изготвим все пак европейска позиция защото този механизъм за проверка е от ключово значение, ако искаме да запазим критичната си технология, критичната инфраструктура. Не можем да си позволим да поемем рискове. Ако искаме да бъдем толкова отворена економика, ние сме може би най-отворената економика в света трябва да имаме право да искаме същата от открито и от партньорите си. По отношение на Китай все още сме много далече от реципрочност и трябва да видим как може да постигнем напредък. Разбира се, има и други инструменти, като например новият а, инструмент за международните обществени поръчки, инструмент, с който сте добре запознали и по който ще работим в... и за бъдеще. Допълващ въпрос. Благодаря ви, господин кандидат комисара световните пазари на пръчните поръчки се характеризират с голям дисбаланс. Пазарът на Европейския съюз за пътните поръчки е отворен за трети страни, но подаващите кандидатури в тръжни процедури се сблъскват с сериозни проблеми на други пазари, така че въпросът ни е как вие ще се стремите да постигане нападък в това отношение. За сръз мога да ви кажа, че през последните години започваме работа с министрът на економиката на Германия и се надявам през идните дни да започнем по-активни преговори с Франция и с другите държави, за да видим какво, къде са проблемите и защо не може да се постигне споразумение. Струва ми се, че в съвета се засилва усещането, че имаме нужда от по-силни инструменти за търговска защита, ако искаме да постигнем добри резултати в преговорите, които се оказват по-трудни. И ми се струва, че ние, ако изхождаме от по-силна позиция, ще имаме и по-добри инструменти за постигане на резултат в преговорите. Благодаря ви. Думата има Мари Пьер Ведрен. Уважаеми господин кандидат комисар, казахте го с пълно право, нашата търговска политика би следва се основава на реципрочността и справедливите търговски правила, за да защитим европейските потребители. С пълно право го казахте, по-голямата част от националните пазари в света в момента са затворени за външни търговски субекти поради протекционистични мерки. Така че какви конкретни нови законодателни предложения възнамерявате да предприемете, за да гарантирате защитата на многостранният подход и интерес на Европейския съюз и как ще гарантирате спазването на нашите търговски изисквания, особено в областта на устойчивото развитие се предвиждате създаването на огромен служител с изпълнението на търговската политика. Това е добра идея, но имате ли малко повече яснота? Как ще изглежда този пост? Имате ли конкретна идея, кой може да вземе този пост? Как ще бъдат взаимоотношенията на този нов служител с вашият офис и с Европейския парламент? Благодаря ви. Разбира се, ако искате да разгледаме начинът по който работи нашият многостранен подход, основаващ на справедливи правила, трябва да започнем с основният орган, който определя правилата и гарантира, че се спазват тези правила а именно Световната търговска организация. И споменах а, как си представям реформата в отговора си на въпрос на господин Данте но при липса на нужна подкрепа от страна на Съединените щати за тази реформа трябва да имаме и план Б. И ние имаме такъв план, в който ние ще заемем водеща позиция като Европейски съюз в втората половина на 2020 година и вече ви казах как ние ще гарантираме, че има функциониращ механизъм за уреждане на спорове в края на 2020 година. Споменах вече и въпроса за инструментите за търговска защита, споменах международното партньорство, т.е. инструмента за международни обществени поръчки и ви обясних как си представям, че могат да потекат преговорите с държави, които не играят по правилата по отношение на промишлените субсидии, задължителният трансфер на технологии и кражбата на интелектуална собственост. В качеството си на част от екипа, работещ с международната търговия, смятам, че новозададеният пост ще даде повече е, възможността за прилагане на правилата и също така, че можем да преорганизираме системата ни за контрол на търговските споразумения, за да може този пост да разполага и с е, нужните човешки и други ресурси. Това няма да бъде агенция, но ще бъде пост, който да е връзка между отделни институции. Ще се опитаме да гарантираме, че този новосъздаден служител ще е работи възможно най-добре. Допълващ въпроса потребителите и търговските субекти и изискват от нас да се прилагат екологични, социални и санитарни норми в търговските споразумения. Бих искала да чуя от вас какво точно конкретно възнамерявате да предприемете, за да сме сигурни, че продуктите, които навлизат на пазара на Европейския съюз, наистина, наистина отговарят на нашите стандарти. Най-добрият пример, който мога да ви дам е с продуктите, които са били жертва на фалшификации в областта на биологичното земеделие. Например, имахме такива злоупотреби и успяхме да реформираме регламентът за разположение на биологичното земеделие с, с помощта на докладчик господин Хослинг, с който работим тясно сътрудничество в качеството си на комисар по земеделието. И би било добре да, им, да се гарантира, че се спазват а, същите стандарти при вноси на стоки от а, трети страни в Европейския съюз. А всичките ни глави за търговията и устойчивото развитие са много амбициозни. Очакваме от всички наши контрагенти да спазват ам, споразуменията и стандартите, какво се придържа Европейския съюз. Същото ще се случи, ако се стигне до договарянето споразумение с Обединеното кралство, защото ако не се гарантират тези стандарти за областта на, на промишлените стоки или на сухостопанските продукти, при спазване на санитарните и фитосанитарни стандарти, за да гарантираме, че пазарът ни е защитен от тази гледна точка. Много ви благодаря. Думата има госпожа Тициана Бегин. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин кандидат-комисар. Бих искала да се върна на въпроса за оценката за устойчиво развитие. Предишната комисия не е сметна, не е сметна че се изгражда, че, е извещ, че изготвяне на този вид оценка е от ключово значение, въпреки че именно в тази оценка се определят екологичните и социални последици, включване на някакво търговско споразумение. Така че въпросът ми към вас е, ще поемете ли ангажимента за изготвяне на този вид оценки и да публикувате тези оценки преди изключването на самото споразумение? изготвяме оценки на въздействието преди започването на преговори изключване на търговско споразумение. Има предварителен етап, в който се разглежда и устечивостта, и възможностите за отваряне на пазара. И а, това проучване вече беше публикувано по отношение на някои наскоро сключени споразумения. А оценката за въздействието върху устойчивостта ще бъде публикуван преди ратификацията, може би през първото полугодие на, на 2020 година за търговските преговори с Меркосур. Ще бъде направена тази оценка. Ще има също така и екзанте оценка, в която се прави анализ на въздействието на търговското споразумение по отделни отрасли. Това вече беше направено за някои споразумения, които бяха сключени преди 2 или 3 години които вече са в сила от няколко години. Така че не мисля, че ни липсват оценки и анализи и ще се радвам да ги публикувам, когато те бъдат сте готови. Допълващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Нямах предвид периодът непосредствено преди ратификацията, а периодът преди започване на преговорите. Защото ако ще започваме преговори с, с, с страните, които попадат в категорията всичко, освен оръжия, и т.е. държави, в които детският труд е често срещана практика, са страните, за които искам да видя такава предварителна оценка. И това беше въпросът ми към вас. А имам и допълващ въпрос, а именно какви са става дума за активирането на предпазната клауза по отношение на вносят на ориз от Камбоджа. Имаше обжалван... Е, властите на Камбоджа обжалваха това решение, и аз бих искала да ви попитам какво разбирате под интересите на Европейския съюз? Трябва да има ясно определение, което дава възможност за действане на предпасната клауза, дори и в случаите, когато само една държава членка е поставена под заплаха. Аз не съм юрист и не мога да ви кажа какво е точно определението, но мога да ви кажа как практически се прилага на практика предпазната клауза за категорията всичко без оръжие. И знаете, че Камбоджа и Мянмар произвеждат и изнасят големи количества ориз в Европейския съюз. И след известен период от време успяхме да съберем нужните доказателства от страни като Италия, Испания и в частност от Италия, че има значително увеличаване на вносът на ориз от тази страна в конкретната държава, членка, именно Италия. нейни доста време, но успяхме да съберем нужните доказателствени материали и сега задействахме предпазната клауза да защитим Италия и Испания и техните бизнес интереси съгласно договореното условия за тази клауза. И ще се радвате най-вероятно да чуете, че тази предпазен, този предпазен механизъм може да се използва и за други продукти. Към момента ставаше въпрос само за продукти, които са, е, попадат в категория силата на либерализацията в рамките на търговското споразумение, но сега вече се прилага и за продукти, които са в категорията на тарифните квоти, когато става въпрос за особено деликатни въпроси. Така че ще продължаваме да разглеждаме възможността за прилагане на предпазният механизъм във всички области, за всички продукти, за които сме сключени търговски споразумения и ми се струва, че решението за защита на Италия и Испания за ориза, носен от Мянмар и Камбоджа, е добър пример за това. Herr Hogan, äh, Ursula von der Leyen hat sie mit der Gestaltung und Einführung einer CO2-Grenzsteuer Благодаря много. Э, госпожа фон дер Лайен э, говори за специалната такса, която се предвижда да се налага на границата, э, свързана с емисии при производството на внасени продукти. Въпросът е тази тема как точно се разглежда като принадлежаща по-скоро към околната среда или по-скоро към търговията. Защото от това ще зависи какво се решава в съвета, дали е, е с квалифицирано мнозинство или се работи по друга процедура. И каква ще е връзката с схемата за търговия с емисии, тъй като трябва да се спазват изискванията на СТО? Още един въпрос. Има ли връзка между стоиността на продукта и отрицателното въздействие върху околната среда? Какви са вашите конкретни планове за това мито за емисии? Сложен е въпроса и се радвам, че е, водещ по темата ще бъде комисарят Джентилони, тъй като той ще отговаря за всички проверки по темата и за оценката на въздействието. Както не случайно казахте, темата е доста сложна. Целта е да се избегне изнасяне на високо емисионни производства. И е, още, е, освен това, да се постигне равнопоставеност е, в областта. Е, трябва да се коригират е, изкривяванията и смятам, че подходът е, трябва да работим заедно с комисаря Тимерманс и с заместник председателя отговорен за климата и генерална дирекция на околна среда. Търговската търговия е, в областта ще трябва да се уточни с господин Тимерманс и господин Джентилони. Все още не сме разговаряли по тази тема не мога да гадая предварително каква ще бъде позицията на моите колеги, но целта ни е да правим всичко, което сме длъжни да правим. А, а същевременно има ситуации, в които конкурентите ни не изпълняват тези изисквания. А, затова нашите предприятия са изправени пред конкурентни е, опасности. Мисля, че отговора, който дадохте, не е особено задоволителен. Не е изцяло задоволителен, защото зададох още един въпрос. Как ще се погрижите да се спазват правилата на Световната търговска организация? Имаше един а, е, голям въпрос за а, устойчивото развитие и търговията като глави в търговските споразумения. Темата се повдига от много време, но реално нарушенията в тези области се пренебрегват. И на практика в действителността не се променя много. Вие, ако бъдете потвърден за комисар, как възнамерявате да правоприлагате въпроси като зачитане на правилата на синдикатите. В Южна Корея има сериозни нарушения в тази област. Ами да, именно по тази причина в споразумението с Южна Корея имаме механизъм за разрешаване на спорове, който вече е задействан. Споразумението е от 2009 година и след няколко усилия да се приложи план за действие, за да може Южна Корея да спазва ангажиментите си по тази глава от договора и след неуспех на тези усилия задействахме официално механизма за разрешаване на спорове. Иначе искате от мен да ви дам някакви прогнози, само че нямаме достатъчно информация. С удоволствие ще ви предоставя е, допълнителна информация, когато получим информация от водещите комисари в тази област. Иначе е, това, което е част от моите задачи, ще го изпълня и то с удоволствие. Съжалявам, че не мога да ви дам повече подробности, е, но все още процесът не е започнал, така че няма как да очаквате от, от мен повече подробности. Те първа ще научим много. Благодаря. Данута Мария Хюбнер има думата. Благодаря. Господин комисар, искам да задам въпрос за Брекзит. Знам, че темата не ви е много комфортна, защото можем всички само да гадаем какво ще стане. Обаче какво ще стане, а, ако няма е, постигане на споразумение, а се пристъпи към Брекзит. Какви са плановете, как ще се уточняват бъдещите отношения? Най-вероятно основното в тези отношения ще бъде споразумение за свободна търговия нашите британски приятели трябва да решат какъв тип споразумение за търговия искат. Знам, че госпожа Мей искаше много задълбочено споразумение с равнопоставеност между партньорите, докато настоящето правителство на Обединеното кралство подхожда към нещата по един доста по-малко задълбочен начин. Въпросът е как можем да гарантираме приложението на стандартите. И в този контекст въпросът ми е, как виждате въпроса за мерките за равнопоставеност? Те за нас са много важни. Всъщност, е сред основните е, червени линии при гласуването. Въпросът е как е, може да се избегне е, раздалечаване на нормите е, е, вместо сближаване. Ми, много е трудно да е, предвиждаме какво ще стане, защото е, споразумението не беше прието в Камерата на общините. Разбира се, е, целта е да се постигне добро, балансирано споразумение, да се гарантира, че ще се спазват равнопоставеността, стандартите за околната среда, стандартите за трудовоправните отношения и прочие. И всички тези условия ще продължат да бъдат много важни за нас и аз ще бъда отговорен за преговорите по споразумението. Европейският парламент и съвета със сигурност ще се произнесат в мандата, който ще ми бъде връчен за преговорите като, мисар, като комисар по търговията, ако бъде одобрен. Благодаря. Следващият оратор е Мануел Морел. Добър вечер, господин кандидат комисар. Реформата на Световната търговска организация е, е основен елемент на търговската политика. Говорихте за проблемите, държавни субсидии, задължителен трансфер на технологии, механизми за разрешаване на спорове с Съединените щати. Ти обаче не споменахте интелектуалната собственост. И госпожа фон дер Лайен в е, възложените ви задачи също не я споменава. А всъщност един от основните проблеми за Европа е, е свързан с фалшифицирането на стоки. Всъщност е, падат жертва на, е, на фалшификацията милиони е, малки и средни предприятия. 485 милиарда евро с са загубите за европейските предприятия. Но това засяга много предприятия в Франция, в Германия, в Италия. И така, разговаряли сте с китайците защото 80% от фалшивите стоки идват от там. След това какво се прави с пазари в интернет като Амазон и Alibaba, които свободно продават фалшиви продукти, а Европа нищо не прави да ги спре. Ами на първо място засиваме мерките за търговска защита, за да може китайските власти да наложат задължителни мерки срещу тези измами. На второ място, в контекста на СТО сме задействали процедура. Тя не върви много бързо в момента. И на трето място, в международен план преговаряме по търговски споразумения и по търговски въпроси, включително и тези въпроси, така че не се безпокойте. Въпросът, който споменахте, господин Морел, е много важен за, мах, за мен и ще продължа много внимателно да го следя в контекста на споразуменията за инвестиции. И ам, до края на 2020 година се надявам, че работата в тази област ще бъде свършена. Надявам се, че Европа ще се държи малко по-малко наивно, отколкото до сега, защото говорим за СТО, говорим за реформи. Миналия юни Съединените щати, Бразилия, Австралия и страните от Меркосур ни нападнаха, нападнаха нас, Европа, защото прилагаме принципа на предпазливост. А принципа на предпазливост е основен принцип за защита на гражданите, там където има съмнение за проблеми при стоки. Колегата ви, господин Шевчович, заяви, че трябва да се направи всичко възможно да се е, работи възоснова на политика, основана на научни факти – а не на научни съмнения. Проблемът е обаче, че политиката, свързана с принципа на предпазливост, е свързана с научни съмнения, още преди да са установени фактите. Това въздейства на свободната търговия. Вече демонстрирах своята позиция по темата, когато ставаше дума с споразумението с Меркосур. Принципа за предпазливост беше включен при преговорите. Партньорите ни съвсем нямаха желание да го приемат, особено Бразилия, но ние заявихме, че за нас, ако това не бъде прието, няма как да се приеме споразумението. Така че ви давам съвсем конкретен пример за споразумение, в които участвах още тази година, в, коя, в кое, които успяхме да постигнем този резултат. Благодаря, Джуд Киртер Дарлинг има дума. Благодаря, господин председател и господин комисар. Изкушавам се да ви питам за излизането на Великобритания, но ще се въздържа. Искам да измъкна от вас повече детайли ако позволите. Нашата система на генерализирани преференции е най-щедрата в света и е довела до просперитет много райони и страни. Но тя има и недостатъци, както чухме, свързани с нашите глави за устойчиво развитие. Страни като Камбоджа и Миянмар системно допускат нарушения на правата на човека, не зачитат международните е, конвенции. Филипините които се ползват от системата Плюс, също нарушават изискванията на Европейския съюз. Ние би трябвало да се стремим към спазване на изискванията, които проистичат от системата. Бихте ли ни казали какви конкретни действия вие като компетентен комисар ще предприемете? за подобряване на функционирането на главите за системата за генерализирани преференции и, система, и главата търговия и устойчиво развитие във всяка спогодба, така че те да постигнат целите. Вижте, ние ще акцентираме върху практическото изпълнение на всички норми, включени в тези спогодби. Второ, искаме гражданското общество да ни уведомява за всички нарушения – в момента с Перу имаме такива оплаквания и сме постигнали с тях споразумение за предприемане на мерки, защото съответната страна търпи репутационни вреди, когато се разчуе, че не изпълнява някоя глава и особено тези глави от спогодбата с Европейския съюз. Е, трето, трябва е, да се ангажираме в по-обширна работа с гражданското общество. Наливаме средства, изграждаме структурите на гражданското общество, т.е. подпомагаме изграждането, за да гарантираме е, възможността му да си съдейства с нас. Сега, ние трябва да се борим с различните форми на нелоялна търговска практика, дъмпинг и други подобни в тези страни и да гарантираме, защото всички части на нашите спогодби да бъдат изпълнявани, включително тези за труда и неговата защита. И това ще въжи също за главите, свързани с генерализираната система на преференции. Ние сме готови да направим реформа на основата на оценката, с която е запозната вашата комисия и Европейската комисия. И разбира се, ще направим всичко, което е по силите ни. Бихме приели всякакви предложения за подобряване на системата на генерализирани преференции. Благодаря. Искам обаче е, да е, коментирам и някои от отговорите, които дадохте. През последните пет години Виждаме, е, че често се размахва морковът, е, но не толкова често виждаме тоягата при генерализираната система на преференции, особено когато има системни нарушения на правата на човека. И това е свързано с отговора на първия ми въпрос. Е, Бихте ли е, се заели по-подробно с задълженията на инвеститорите? Много чуваме за правата на инвеститорите, за е, създаване на многостранен инвестиционен съд. Обаче комисията ще предприеме ли решаващи мерки за задълженията на инвеститорите, така че европейските компании, които инвестират другаде в света, също да спазват на правата на човека и да работят съобразно високи стандарти? етични стандарти. Европейската инвестиционна банка финансира програми, е, нашите инвестиционни фондове инвестират в програми. Аз съм е, достатъчно запознат с тях от опита си като комисар по земеделие в Африка. Ние често отправяме критика е, за към нашите собствени дружества за това, че инвестициите им трябва да бъдат, а не са достатъчно етични и отговорни. Е, като политическо ръководство и като политически приоритети трябва да разграничаваме е, техническото ръководство и политическите приоритети. Необходимо е, е да се ангажираме с публични програми. Частният сектор също има своята отговорност, не само държавните органи. Значи, ние трябва да използваме търговските възможности, за да стимулираме отговорните инвестиции, които да правят нашите дружества. Благодаря, Райнхард Бютикофер. Добър вечер, господин комисар. Искам да се спра на въпрос, който за пръв път зададе госпожа Ван Бремт. Екологичната криза е неотложна, изисква неотложни действия, което изисква неотложни действия от наша страна. Всички всичко, което казва писмото за мисията, на, свързана с вашия портфейл, е, че ще има глава за търговия и устойчиво развитие. Точка. А, нищо повече. Кажете ни каква е вашата амбиция в тази връзка? Достатъчно висока ли е амбицията сега? Какво сте готов да направите, за да повишите това ниво на амбиция и какво планирате да направите, за да станат реално изпълними всички задължения, които проистичат от търговските спогодби във връзка с трудовите права и опазването на околната среда? Първо искам да кажа, че в нашите е, спогодби за свободна търговия тези въпроси са уредени. И ние сме предвидили мерки е, за неизпълнението на главите за устойчиво развитие. Не знам кои страни имате предвид, е, когато споменавате трудовите права, защото ние дори със страна като Виетнам е доста голям напредък в прилагането на конвенциите на МОД. Е, споразумението с страните е, от Меркосур, Парагвай, Уругвай, Аржентина са въвели вътрешните си законодателства всички конвенции на МОТ. Бразилия има още да извърви известен път в тази посок. Ние искаме и моята амбиция е да интегрираме максимално господин Бутикофер е, с максимална политическа воля – е, тези изисквания в търговските спогодби, за да може и вашата комисия е, да бъде удовлетворена, че чрез тях е, ние защитаваме ценностите на Европейския съюз, били те в екологичната или в социалната сфера. Господин комисар, току-що споменахте е, Китай. Е, в писмото за мисията ви е записано, че вие ще преследвате целта постигане на споразумение до 2020 година. Това не означава, че ще преследвате целта сключване на споразумение при всякакви обстоятелства. Мисля, че Държанието трябва да има предимство пред бързината. Въпросът ми във връзка с новата функция главен служител за изпълнение на спогодбите. Имам такъв въпрос. Ще гарантирате ли, че този главен служител периодично ще се допитва не само до предприятията, но и до профсъюзите и до гражданското общество, както и до организациите, защитаващи потребителите? И този главен отговорник, главен служител, ще е, бъде ли склонен да приема оплакванията и жалбите на точно такива организации. Искам да ви уверя, че аз искам максимално широко да работя с всички заинтересовани. Търговията е много важен економически инструмент, но той оказва влияние върху други много важни сфери. Екологията, социалната сфера и ние искаме тези сфери също да са отразени в нашите спогодби, защото те отразяват ценности, с които сте запознати. Е, така в спогодбите е, вие ще видите тези въпроси и така вашата комисия и съветът ще могат да упражняват контрол за спазването на тези правила. Аз не искам е, главният служител, който ще работите първа, да се превърне във втори омбудсман. Те първа трябва да обмислим е, структурата на тази фигура е, и хората, които ще работят за него, защото е, той няма да разполага с ресурсите да повтаря това, което прави омбудсмана, но може би ще приема някои оплаквания. Дадох пример с Перу. Там постъпиха оплаквания от организации на гражданското общество и така успяхме да разберем в какво се крият нарушенията на търговската спогодба с Европейския съюз и да изработим план за тяхното отстраняване. Това ще се опитаме да правим и в бъдеще, когато постъпят сигнали за неизпълнение. Председателят благодаря ви и следва за мира Рафаела от Обнови Европа. Господин Хоган, през последните години Европейският съюз е сключил редица споразумения за економическо партньорство с африкански региони и страни. В момента има блокаж с два акта споразумението за Източна Африка и, и споразумението за Западна Африка. Те трябва да бъдат актуализирани. Как ще гарантирате че ще стъпи върху основа изградена от ценности това, което се сключва като споразумение след споразумението от Котоно. Ще гарантирате ли повече равенство, например, между половете? Ще гарантирате ли включването в бъдещото споразумение на е, повече стандарти? И какво означава повече равенство в този контекст за вас? Както знаете, е, избраната за председател на е, комисията в своите политически насоки е, има стратегически насоки, които са, включват които включват целите за устойчиво развитие на ОНЕ, което означава база от ценности. Аз съм работил по изпълнението на панафриканското споразумение за свободна търговия. Госпожа Сако в Комисията по земеделие работи с мен по този въпрос и там сме се опитали всички ценности да ги включим. В споразуменията с Източна и с Западна Африка ще работим в същата посока. Устойчиво развитие, равенство на половете. В Източна Африка много трудно се задействат процесите. Мисля обаче, че ни очакват нови дни. И може би е, споразумението за партньорство ще прерасне в споразумение за е, свободна търговия, е, което включва всички аспекти, на които бихме искали да обърнем внимание. Но прерастването на споразуменията за партньорство в споразумение за свободна търговия разбира се, е процес, с кой, на който бих съдействал с удоволствие и ще следя за включването в него на всички аспекти. Продължавам с търговията и равенството на половете. Значи, търговията е много успешна политика за постигане на други цели. И смятам, че равенството на половете трябва да е част от нашата търговска политика ориентирана към ценностите. Госпожа Малмстръм днес говори е, за това на конференцията, която неколкократно бе спомената. За нея това бе приоритет. Какво ще направите, за да гарантирате участието на жените в международната търговия, използването на международната търговия за защита на техните социални права и ще последвате ли госпожа Малмстрём в нейната инициатива да включва равенството на половете в е, следващите спогодби за свободна търговия. Аз ще стъпя върху успеха на госпожа Мамстрем по отношение на равенството на половете. Както съм казал в писмените си отговори на вашите въпроси, аз ще инструктирам всички, които работят за мен, е, винаги да преценяват отражението върху двата пола на нашите търговски инициативи в бъдеще. Знае, че госпожа Малмстрем е, днес е провела много успешна конференция. Получих пълна информация за това. Е, и е, нашият генерален директор е присъствал там и е подчертал, че равенството на половете има много категорично економическо значение. 28 трилиона долара може да бъде увеличението на глобалния БВП до 2025 година, ако ние можем да прегърнем възможностите за пълно изравняване на двата пола в търговията. И разбира се, Равенството на половете задължително ще присъства във всички преговори за нови своб... споразумения за свободна търговия. Благодаря. Следващият ни оратор е, е господин Юлио Винклер. Благодаря, господин е, кандидат е, към комисар. Може би греша. Говорихме за няколко, така да се каже, слона в бъдещата ви търговска политика. Мисля обаче, че слонът, който се крие в вашето писмо за мисия, е Китай. Няма равноправни условия за участие на дружествата в търговския оборот. Ясни са сигналите от европейските фирми в тази посока. Ние много бихме искали да бъде приключено споразумението с Китай, но какъв ще бъде политическият ви подход? Как ще подходите към тази тежка задача? И кои ще бъдат в комисията на Фондер Лайен вашите партньори в преговорите с Китай? Ами всички. Ние се нуждаем от комплексен подход към Китай. Аз ще отговарям пред комисаря Домбровских за развитието на тези преговори. И заместник председателя Тимерманс също има отношение. Задължително ще работя и с заместник-председателя Вестагер по отношение на цифровата търговия. Значи, на практика ще говоря с всички. И госпожа Вандерлайен със сигурност ще иска редовни отчети за постигнатия набредък. Ние знаем, че тя е определила амбициозна цел и амбициозен срок края на 2020 година първото ми посещение е, след това изслушване ще бъде в Китай. И ще видим как можем да съгласуваме програма, по която да говорим. Естествено, на всеки 5 години ние се опитваме е, да направим преглед на преговорите, които водим, за да променим, да приспособим приоритетите. Мисля, че комисарят Малмстръм и аз ще продължим да работим все по тази стратегия по отношение на Китай. Европейският съюз разполага с много сериозни инструменти за преодоляване на нелоялната търговска практика, за гарантиране на равноправни условия за участие на фирмите в пазарната дейност, но също така ние трябва да вършим работа с Китай. А, работата ни състои в това да гарантираме, защото когато те кажат, че ще отворят пазара си за наши дружества, да го направят, защото до сега не са го направили направили. И е, по този повод ще заложим жалони. Защото Китай е, доста се ползва от многостран... правилата на многостранната търговия в е, Световната търговска организация. Те могат да пласират по цял свят е, своята продукция и се надявам, че ние ще можем да използваме тази възможност като лост, за да постигнем споразумение с тях до края на 2020 година. Благодаря, господин кандидат комисар, за отговора. И тъй като Имам привилегията не на последна дума, но да задам последния въпрос в комисията. Искам да спомена земеделието. Много наши колеги споменаха земеделието и част от проблематиката е, очевидно е с много голямо значение. Има връзка между търговията и земеделието, несъмнено. И разбира се, това ще ви е много близко, е, като се има предвид за какво отговаряте в момента. Мисля, че не трябва да говорим само за предизвикателствата, които очакват земеделците след сключването на споразумение за свободна търговия, а трябва да говорим и за огромните възможности, които е, получават земеделците, хранително-вкусовата промишленост, е, следствие на тези спогодби. И въпросът ми е към вас, господин комисар, е какво ще направите вие в качеството си на комисар за търговията, за да помогнете на земеделците да извлекат повече ползи от споразуменията за свободна търговия? Господин Винклер, както добре знаете, а, земеделците никога не ви казват положителни неща, когато дискутират споразуменията. Знам, че има земеделци тук. Аз самият съм бил земеделец и е, всички е, знаем, че това е така. Значи е, най-добре пазената търгови... тайна в тези споразумения е ползата от тях за земеделието. Споразумението с Япония Япония крие огромни възможности. 89% е степента на либерализация. Големи са възможностите в споразуменията с, с Китай и с Мексико. И ние сключваме такива споразумения периодично, в зависимост от това какъв е интересът към нашите стоки. За всеки 1 милиард стокооборот ние създаваме 16 до 20 хиляди работни места. Тоест Европейският съюз има много солиден интерес да инвестира в такива споразумения. Економически, екологично и социално е значението на тези инвестиции. Ние слагаме пари в тази касичка за хранително-вкусовата промишленост близо 2 милиона 2 милиарда евро отделихме до 2020 година за реклама. Около 60, между 60 и 70 са дружествата, които постоянно а, ме придружават и а, са партньори, мои партньори, когато се опитваме а, да убедим своите съконтрагенти, че е необходимо да внасят висококачествени продукти, защото качеството е залога за нашия успех. Това се опитваме да обясним на азиаците. Нашите земеделци и хранително-вкусовата промишленост няма да извлекат полза, ако не съзрат възможностите, които нашите споразумения дават за продажби навън. Надявам се, че като комисар по търговията, аз ще работя в пълна интеграция с колегата, който ще отговаря за земеделието, за да увеличим до максимум изпълнението на спогодбите за свободна търговия в полза на нашите земеделци. Благодаря, господин кандидат комисар за отговорите. Разбира се, благодаря много и на, въпрос, за, на колегите за въпросите, които бяха зададени. Комисарят със сигурност се убеди, че е, нашата комисия е съсредоточие на демокрацията и свободната търговия. Е, това бе е, изслушване, в което обхванахме е, много теми. Е, мисля, че е, комисарят се е убедил, че времето, в което търговската политика се разискваше при закрити врата, вече е отминало. Нуждаем се от пълна прозрачност. И сега комисарят ще има възможност да обобщи дискусията и да направи заключителни бележки върху нея. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред благодаря ви за любезността, благодаря ви и за много интересните въпроси. Надявам се, че им, се опитах да им отговоря доколкото бях в състояние. Знам, че някои от вас може би намерих отговорите недостатъчно изчерпателни, защото за две седмици нямаше как да се запозная задълбочено с цялата област, но ви уверявам, че ако бъде одобрен, ще се запозная с техническите подробности в най-кратки срокове. Но съм убеден, че търговията е от ключово значение за самата човешка същност. Има данни, че още преди ловците и за земеделците са се установили, хората са обменяли това, което са намирали. Така че търговията е част от усилията ни да откриваме, да намираме нови решения и преди всичко търговията е въпрос на доверие. Единият вариант е да имаме правила и ясно да кажем това са правилата, които ще прилагаме, това са методите за да гарантираме изпълнение на правилата. И по този начин работи Европейския съюз, по този начин работи международната общност и ние сме си изградили репутацията като надежден търговски партньор. За нас търговията винаги е била взаимоотношение, в което е много ясно какво се случва и много преди житата на околната среда да стане толкова модерна, Европейски съюз винаги е държал на околната среда и е поддържал качеството на стандартите ни в селското стопанство от самото посяване на семената. И нашата цел ще е да продължаваме да, да се придържаме към целите на устойчивото развитие в рамките на търговската си политика. Целта е да опогодетелстваме всички и а не само едни или други. И това беше не споделят е, и сърскостопанските и не толкова сърскостопанските държави, членки на Европейския съюз. И каквото и да правим, е много важно да не губим от поглед интересите на отделните личности, съответно на отделните държавни държави членки. Европейският проект започна от руините и след тези руини европейците си представиха нещо по-добро и започнаха да работят за създаването му. В много отношения постигнаха резултата и трябва да го подчертаем. Често успяха да го постигнат благодарение на търговията. Да, решенията на, е, на съда беше изигра много важна роля с подобряване на качеството на живот на европейските положение на десетилетието на търговията. Сега също толкова важна роля и вероятно ще игра още по-важна роля за бъдеще. Как търгуваме е важно. Как търгуваме показва кои сме ние и в какво вярваме. Как търгуваме има огромно дългосрочно въздействие върху света, както са наясно и от днешната ни дискусия. Ето защо Европейския съюз трябва да има много по-силно въздействие върху света и съответно трябва да подобрим водещата си позиция чрез международната си търговия. Във всяко едно отношение, на местно и на регионално равнище, трябва да отстояваме ангажимента си за мир, устойчивост и равенство. Дълбоко вярвам в това и се надявам да ми помогнете да приложа на практика тези свои убеждения в качеството си на комисар по търговията. Благодаря ви. Um, Благодаря много, господин кандидат комисар. Сега е, вече е, е въпрос на политическите групи да преценят как е минало изслушването, след което а, точно в 9.30 ще се видим отново с членовете на парламентарната